Good afternoon. Good afternoon. I... Здравейте. Отново започваме заседанието. Надявам се, че обядът е бил приятен за всички вас. Преди да започнем, има нещо конкретно по логистиката, което искам да ви кажа. В програмата сигурно сте видяли, че ще се опитаме този след обед да направим един малък експеримент. Да направим една интерактивна сесия един с друг като парламентаристи. Тоест, не да говорим само с колегите на президиума, а и един с друг в залата. Това е един експеримент и вероятно това ще определи бъдещето на тези заседания. Онова, което ще се опитаме да направим е следното. Ако тези, които седат в дъното на залата, моля, минете напред, вземете вещите си и своята табела. Искаме просто да се приближим един до друг, така че ще ви помоля да дойдете напред. Вземете всичките си неща. Просто да стесним кръга. Това ще е по-удобно и за дебата, след като чуем изказването на двамата оратори. Моля ви, направете го през следващите няколко минути. Благодаря ви. I see some movements. That's good. Виждам, че някои колеги вече минават напред. Чудесно. Финландия, седите не отзад. Заповядайте. Минете напред. Виждам ви. If you could cooperate, please, then, uh, because it's also important, if we're going to have ако искаме да проведем успешно тази дискусия, трябва да се виждаме и поради тази причина трябва да минете напред. Yeah, don't forget your stroop. Не забравяйте своите вафли с сироп. Те също са важни. Thank you. Thank you. Благодаря ви. Другите колеги, които седят отзад, ако искате, минете напред. Ако обаче искате да говорите, ще ви помоля да помахате с ръка. <laughs> Uh, Виждам, че дамите минават напред. Okay, thank you. Let's... Благодаря на всички. Сега с удоволствие давам думата на господин Томас Хендел. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie sehr herzlich begrüßen. Уважаеми колеги, добре дошли на следващия панел. Става въпрос за сесия 3. Бъдещи сценарии за инвестициите в една конкурентоспособна Европа, предизвикателства и възможности. Господина, който ви помоли да мине напред, е, това е господин Дюзенберг, който е председател на финансовата комисия към Министерството на финансите в Нидерландия. Аз съм председател на комитета по заетост и социални афери към Европейския парламент. Искам да ви кажа, че не се налага да се регистрирате за изказване с помощта на формулярите. Ще се опитаме да използваме друг метод, трябва да вдигнете ръка и да напишете името си в списъка. Ще се опитаме да включим както представители на националните парламенти, така и представители на Европейския парламент. Имаме пълен езиков режим, което означава, че всеки от нас ще може да се изказе и надявам се, че дискусията през следващия час и половина ще бъде наистина оживена. Това бяха техническите подробности по отношение на заседанието този след обед. Може би това, което трябва да кажа, е, че в тази сесия ще се спрем на инвестиционната политика, ще видим как биха могли да се създадат работни места, а и ще говорим за квалификацията на видовете инвестиции, които могат да бъдат направени в хората. По този начин ще стигнем и до темата економика на бъдещето. Вярвам, че това ще е една много вълнуваща заключителна сесия. Тоест, за това имаме двама оратори. Първо искам да ви запозная с госпожа Лаура Вангест, която е директор на Бюрото за економически и политически анализ или анализ на економическите политики в Нидерландия. Тя ще има 15 минути за да ни запознае със своята презентация. Надявам се, че няма да е толкова трудно. И също така ще приветствам госпожа Мари Кивиниеми, която е заместник генерален секретар на ОИСР. Тук ми пише, че и ви имате 10 минути за да се изкажете, но ако ви е необходимо малко по-дълго време, не се притеснявайте, няма да бъдем прекалено строги. Мисля, че сега господин Дюзенберг ще ни запознае с начина по който ще продължим да работим от тук нататък. Можем да започнем с двете презентации, а след това ще проведем и дискусията. И така давам думата на госпожа Ван Хест. Благодаря, господин председател. Аз наистина се радвам, че съм тук. В тази огромна зала, мисля, че е най-голямата, в която съм била. Аз съм Лаура Ван Хест, директор на Бюрото за анализ на економическата политика в Нидерландия. Ние анализираме това, което се случва в Нидерландия, но и в чужбина. Ние сме нещо като Google Translate между економическите проучвания и тези, които определят политиката. Ние сме независими, опитваме се да бъдем и непредобедени в своите научни трудове, Опитваме се да водим нещата спрямо най-добрите академически стандар... академични стандарти. Ние в бюрото се занимаваме само с аналитичната част, а оценката дали правителството спазва правилата, се прави от друг орган. Това беше накратко за мен. Нека да започнем по темата днес. Ролята на инвестициите, най-вече ролята на обществените или публичните инвестиции след кризата. Защо това е проблем? Мисля, че това, което виждате, казва всичко най-ясно. Растежът е муден. Последните е, последните предвиждания за растеж в Европейския съюз са за скорост на Охлюв. Около 1% за Европейския съюз, 1,5-1,7% за еврозоната, имаме и сериозна безработица. Рецесията с кризата и кризата в, с еврото все още хвърлят своята сянка. Домакинствата се справят с кризата с ипотеките. Бавното разрешение на, разрешаване на проблемите с банките пречи на кредитирането и разбира се това а, ни дава голяма степен на несигурност на къде вървим. Също времено трябва да привикнем към новия свят, за да можем да се върнем към добрите стари дни. Какво може да направи политиката, за да ни помогне? Политиците също не са седяли на едно място, те са отбелязали напредък. Има много големи обсъждания за ефективността на тези политики политики, включително и на политиката, на фискалната политика, дали трябва да има повече обществени инвестиции, защото сега имаме ниски лихви и това може да засегне дори БВП в дългосрочен план. Нека да направим един кратък обзор на фактите. Как стоят нещата по отношение на инвестициите? Виждате как са се развивали инвестициите от 1999 година. Виждате, че инвестициите са сериозна част от БВП, около, 2, около 22,2% преди кризата, а след 2008 година виждаме сериозно намаляване в инвестициите. Страните от Евро 15 са в жълто, Виждате а, също така САЩ, Япония и зелената линия ОИСР. При някои страни още се усещат силно последствията от рецеста, но Япония и САЩ, например, се възстановяват по-бързо. Тук имаме инвестиции, разделени по бизнес. Инвестиции зелени, а, жълти, недвижими имоти зелени и публични инвестиции розовата линия. Виждате, че основните инвестиции са така наречените бизнес инвестиции. След това са инвестициите в недвижими имоти и последни са публичните инвестиции. Може да видите, че и динамиката с течение на времето се променя. През 2006 се намалява инвестицията в недвижими имоти. След рецесията бизнеса реагира доста бързо а публичните инвестиции не се развиха толкова бързо. Нека да видим малко повече как са намаляли инвестициите с течение на времето. Жълто е бизнеса, зеленото е недвижими имоти, розовото е публичните инвестиции. Може да видите как те се променят спрямо БВП. Виждате, че разделението е бизнес, инвестиции, инвестиции в недвижими имоти по 40% и само 20% в публичните инвестиции. След това имаме намаляване и в бизнес инвестициите, но по-късно. Онова, което ви показах, бяха така наречените старомодни инвестиции, обаче има един нов, един нов вид инвестиции в научна и развойна дейност. И е, може да видите как те са се развили в течение на времето в оранжево е периода от 2007 до сега, а зеленото е 2012. Може да видите, че инвестициите в научна и развойна дейност до голяма степен са пожалени, защото оранжевите колонки са по-високи от зелените. Може да видите какво се случва в Евро 15 тази група държави. Въпросът е къде ще отидат частните инвестиции. Добре. До някъде са паднали инвестициите, някои са се възстановили. Какво обаче се случва? Къде отиват те? Всичките ли са нараснали с еднаква степен или не? Не сме сигурни, но ам, смятаме, че нивото на инвестициите може да достигне своята оптимална стойност, но това оптимално ниво пак може да е по-низко от нивото от преди кризата. Част от инвестициите се дължаха на балона с недвижимите имоти, така че не бихме искали нещата да стигат отново до същата до тези степен, която бяха преди това. Освен това, когато економиката се променя, преминава от економика на стоките към економика на услугите, се намаляват инвестициите. Някои от цените също са паднали. Знаете, че информационните и комуникационни технологии са паднали като цени и това се отразило. А всички ние сме загубили част от своето БВП, което също води до по-ниска степен на инвестиции. Ако възстановяването в частните инвестиции е бавно или не, не е достатъчно, защо? да нямаме публични инвестиции. В момента лихвените проценти са ниски. Ние от бюрото гледаме на нещата по един по-общ начин. ЕЦБ дава лихвени проценти от 0, защото това защото се води, че няма риск и въпреки всичко според нас трябва да се отрази факта, че и при тези инвестиции има някакъв риск. Анализа разходи-ползи показва, че все пак имаме намаляване на риска от 5,5 до 4,5, но не е нула риска, както някои смятат. При всички положения отново нивата на лихвите са по-добри от преди. Целта на публичните инвестиции, парите да бъдат изразходвани, както в други случаи, когато парите могат да бъдат запазени с цел да се получи данъчно облегчение. И дори и да има краткосрочен ефект на, върху разходите, може да има и дългосрочен ефект върху възможността за реализиране на повече БВП. Аз съм економист, знаете, че економистите винаги казват от една страна, но от друга страна. И сега ще ви говоря за недостатъците и за другата страна на медала. Първото, за което ще говоря, е за това, че инвестициите обикновено са в инфраструктура. В пътища, в мостове, но не и в образование а образованието си струва. Това не са инвестиции в технически смисъл на думата. Всички разплащателни агенции няма да го позволят, но въпреки това, ако се чуете къде да отидат парите ви, образованието е чудесна възможност. То е много продуктивно, има, допълни... има дългосрочна възвръщаемост. Всяка допълнителна година образование води от 1 до 5% увеличаване на БВП, което има смисъл. Другия аргумент е едно решение би могло да а, обслужи всички, но дали е така? Някои държави членки имат по-малка възможност за маневри от гледна точка на финансовата стабилност. Не всички финансови пазари искат да финансират допълнителни публични разходи и инвестиции, а някои държави трябва да положат допълнителни усилия, за да спазват изискването на пакта за стабилност и растеж. Но пак казвам, един размер не става на всички. Отново ще ви дам пример с Нидерландия, надявам се, че ще ме извините. Виждате какви са разходите по отношение на транспортната инфраструктура като част от БВП. Ще видите, че ние не се престараваме по отношение на инвестициите като други страни. Има възможност да се инвестира още. Но бихте ли казали, че това е така, ако ви покажа тази снимка? Виждате а, пътната гъстота в Нидерландия. Колкото по-тъмен е света, толкова повече пътища има там. Даваме много пари за пътища, да, но имаме вече и много пътища. Освен това, когато а, имаме повече пътища, хората оценяват това. Ако виждате, че международната класация, ще видите, че Нидерландия е на, на, на първо място сред страните от Европейския съюз, така че наистина бихме могли да увеличим и инвестициите, но ако видите резултатите на нашата страна, не бихте стигнали до това заключение. Това същото е вярно и по отношение на разходите. Разбира се, всички страни харчат пари за публично и частно образование това, което виждате тук, е средната стоеност разходи за ученик. А, ние сме в зелено, но не се справяме толкова добре, защото ако видите така наречения показател ПИСА, ще видите, че ние сме в челните места. И дори да кажете нямаме пари, най-вероятно е по-малко ефективно да изразходвам пари, отколкото да ги дадем в заем. Но дори и да искате да изразходвате тези пари, въпросът е колко лесно може да стане това. Знаете, че публи... публичните инвестиции имат много дълга, дълъг период на реализация. 7 години е за Нидерландия, т.е. ако днес решите, утре не може да имате път. Има причини да се разходват пари за публични инвестиции, но има и проблеми. Проблема, плана на Юнкер, който се опитва да заобиколи тези проблеми. Някои страни се справят по-добре в финансова част, други имат повече сериозни финансови проблеми и там нещата а, отразяват нивото на съфинансиране. Но дори плана Юнкер не е нещо, за, което ще бъде лесно за администриране, въпреки че той е на европейско ниво. И последно, надявам се, че спазих времето, е последния ми слайд. Мисля, че още нещо може да помогне на растежа, освен инвестициите. Инвестициите са важни, публичните инвестиции имат своята роля, но има други неща, с които може да се занимавате инвестиции в образование и иновации, както казах по-рано, могат да се направят и структурни реформи. И дори и в този случай е възможно да се реализират много ползи. А е, МВФ е направило изчисления по какъв начин може да се подобри БВП, като се прехвърли е, регулаторната тежест и а, също така, ако се ускори реформата на трудовата сила. Възможно е с това да се реализира допълнително БВП в размер на 5 до 6%, а допълнителните ползи могат да бъдат до 2%, което не е за пренебрегване. Нека кажа, възстановяването е бавно, безработицата е висока, публичните инвестиции имат своята роля, но не бива да забравяме да мислим за образованието и не бива да игнорираме структурните реформи. Това е моето послание към вас. Благодаря. Благодаря, госпожо Хейст. Следващия оратор, госпожа Кивиниеми. Благодаря, господин председател, уважаеми госпожи и господа. За мен е удоволствие да съм тук. Искам да благодаря на Холандия и на Европейския парламент за това, че организираха това събитие. Мисля, че подбраната тема е много уместна. Холандия много направи вече по този въпрос. Вие председателствахте едно събитие на ОИСР от миналата година. Спомням си, че премьер-министъра Марк Рюте посети нашия генерален секретар и тогава той каза, че има три а, е, приоритета а, е, като е, основните а, негови задачи са свързани с инвестициите. Това е нещо като продължение, значи, тази ваша инициатива от днешния ден на работата, която сте извършили с нас в ОИСР. В началото, вижте на този екран, това не е нищо ново за вас. Виждате, госпожа Ван Хейст в своята презентация вече ясно очерта къде се намираме, какво е положението. Няма много да се добави тук, що се отнася до растежа. Ще дадем ход на нашата средносрочна економическа прогноза. Утре ще започнем работа по нея. Няма да има големи изненади. Растежа не е, е на нивото, което ни се иска. Това е така и в световен план. Миналата година имахме разочарование. Тази година едва ли ще има кой знае какво подобрение. Може би съвсем малко. Ако погледнем инвестициите, графиката от лявата страна на екрана, ще видите, че в ОИСР като цяло инвестициите току-що са се върнали на нивата от преди началото на кризата. Ако погледнете еврозоната, инвестициите са около 10% спрямо нивата от 2008 година и в някои държави членки този процент е още по-висок. Това означава, че много имаме да свършим преди да подобрим положението и съответно предвидима по-голяма заетост. На този слайд виждате какво мисли бизнеса. Бизнеса не желае и то силно не желае да инвестира. В някои случаи бизнеса не желае да инвестира. Този слайд се основава на данни от едно проучване за бизнес климата от 2015 година можем да погледнем причините, поради които не се инвестира. Те са следните. На първо място отслабено глобално или търсене или търсене във вътрешен план, регулаторни пречки, които пречат на инвестициите и така нататък. В някои страни има и финансови пречки пред инвестициите. Например, в няколко държави членки на еврозоната, особено тези, нези, които бяха най-много засегнати от кризата, необслужваните заеми всъщност пречат на банките да отпускат кредити. Ако погледнем публичния сектор и инвестициите в обществена инфраструктура, те също пострадаха от е, мерките насочени към задоволяване на краткосрочните бюджетни изисквания. Какво правим ние в ОИСР по всички тези проблеми? Може да видите това, което правим на следващия слайд. Е, забележете, че много може да се направи е, от гледна точка на фискалните мерки, за да се увеличи общото търсене. Виждате тук какви са нашите прогнози. Ако допуснем, че всички страни от ОИСР предприемат мерки за увеличаване на инвестициите с половин процент от тяхното БВП, ако това се случи, какво ще е въздействието върху растежа на БВП и въздействието върху обществения държавния дълг? Е, виждате, че трябва да има конкретни действия, за да се увеличи БВП и в същото време да се намали задлъжнялостта. Въздействието върху задлъжнялостта ще е голямо. Освен това, изчислихме, че ако еврозоната сама по себе си предприеме тези действия в страни от това, което се очаква от страните членки на ОИСР, въздействието също би било положително, не е в такава голяма степен както в този случай, но така или иначе ще има положително въздействие. Отново казвам, става дума за това, ако еврозоната реши да действа самостоятелно. Инвестициите естествено трябва да са в качествени проекти, наистина качествени проекти и трябва да има структурни мерки, които да се приложат в същото това време. Една от основните ни препоръки е всъщност да се осъществят структурни реформи. Виждате на този слайд, че възоснова на тези реформи е, наблюдаваме забавяне в Европейския съюз. Вижда се, че имаме нужда от е, цялостни реформи, които да доведат до по-добра заетост, растеж – Основното предизвикателство е да се подобри средата за инвестиране и съответно възможността фирмите да излизат на нови пазари, било то вътрешни или международни. Трябва да има мерки, освен това, за да се направят по-ефикасни трудовите пазари и въобще пазарите трябва да се разгледат стратегиите за инвестиции и възможностите за образование и обучение. Що се отнася до инвестициите, ОИСР има една актуализирана рамка за инвестиции. Тази рамка включва в себе си една систематична пътна карта – Благодарение на този инструмент държавите членки могат да превърнат своите системи в нещо по-прозрачно, по-предсказуемо, по-разбираемо. Благодарение на инструмента, освен това, страните ще имат възможност да участват в екологични инвестиции на по-широка основа и затова ви прикамвам да използвате този инструмент. По отношение на регулацията, виждате, че има големи разлики между държавите. Всички знаем, че в някои държави регулацията пречи на инвестициите, особено в мрежовите отрасли, като транспорта, енергетиката и телекомуникациите. Сложните регулаторни процедури пречат и на трансграничните инвестиции. Фирмите трябва в такъв случай да прескачат е, по-големи бариери. Но не само ограничаващия характер на регулациите пречи на, на инвестициите. Важно да се отбележи и разликата в регулаторната рамка в държавите. ОИСР показва, че регулаторната хетерогенност, хетерогенност пречи на трансграничните инвестиции и трябва да има напредък в Европейския съюз по отношение на регулаторната хармонизация. Изчислихме, следното. Например, 20% намаляване на регулаторната хетерогенност в Европейския съюз би довело до трансгранични преки чуждестранни инвестиции с между 13 и 23%. Естествено, трябва да има колективни действия на структурно ниво в Европейския съюз. На този слайд виждате обобщение на препоръките на ОИСР към Европейския съюз. Тези препоръки са от три отделни проучвания, които сме правили. Имаме така наречения економически преглед, който е за всяка една страна. Освен това, веднъж на две години през май или юни правим друг преглед – на положението по отношение на, на плана за, за инвестиции, ние сме големи поддръжници на този план, така че би трябвало да, да го използвате. Ако фонда за стратегически инвестиции успее наистина, това ще е от полза за Европейския съюз и ще доведе наистина до повече инвестиции. Трябва да се поемат повече рискове, по-големи рискове. Това е много важно, ако искаме да постигнем целта от 315 милиарда евро нови инвестиции в рамките на 3 години. Значи повече рискове за повечето от инвестициите на ЕИБ. Не само регулацията в Европейския съюз трябва да бъде разгледана. Онова, което се случва извън Европейския съюз, също е много важно. ОИСР играе активна роля в инвестиционния дневен ред на Г20 и по отношение на определенето на стратегиите за конкретните държави, стратегиите за инвестиции. Ние смятаме, че трябва да се насърчи дългосрочното финансиране от страна на външни инвеститори, за да може да се справим и с структурните дефицити и с проблемите в климата. Имаме един дългосрочен проект за инвестиции, разработен от нас, който можем да предложим на държавите членки. Там те могат да прочитат как може да се увеличат инвестициите в инфраструктура, например. И накрая, в обобщение на моето послание, от какво имаме нужда? Фискални инструменти, за да се подкрепи цялостното търсене, трябва да се премахнат регулаторните бариери, да се насърчава дългосрочното финансиране и що се отнася до европейските държави, финансирането за малки и средни предприятия. Това е изключително важно, тъй като в тази област Европа изостава от САЩ. И още нещо, конкретно за Европейския съюз, едно предизвикателство политическата несигурност. За да се справим с този проблем, трябва да има намеса на европейско ниво, но и на международно ниво. Така че Госпожи и господа, това е позицията на ОИСР за това, което трябва да се направи и аз съм готова да обсъждам с вас тези мерки. Thank you very much. Благодаря. Чухме две презентации, две различни гледни точки. Сега всички ние ще имаме възможност да говорим Двете презентации показаха какви са проблемите, какво е състоянието на нещата. Имаме недостатъчен растеж. Спомняте си слайда, на, на който това беше ясно иллюстрирано. В двете презентации имаше препоръки, чухме за публични инвестиции, за инвестиционен план за Европа, чухме за структурни реформи, за скоростта на реформите. ОИСР и ясен призив отправи за, за регулаторна хармонизация, за, за увеличаване на скоростта на структурните реформи, за укрепване на пазарите, на, на вътрешния пазар. Няма да преповтарям всички препоръки, просто исках да ги представя обобщено. Сега ще дам думата на всички. Имате възможност да се изказвате, да се обръщате един към друг. Някой иска ли да, да започне първи? Ще казвам номера на, на мястото, на което седите номер 66. Вие не го виждате, но то е от външната страна на мястото, където седите. Заповядайте. Благодаря ви. Благодаря и за отличните презентации. И двете бяха изключително добре изготвени. Нека да добавя един допълнителен елемент във връзка с инвестициите и по-специално фокуса върху частните инвестиции. Когато се вземе решение за инвестиция, основният фактор е цената на финансирането. И ние бяхме свидетели на следното. В много региони в Европа цената на финансирането беше по-висока, отколкото възвръщаемостта на инвестирания капитал – за да се накарат частните инвестиции, е, на частните инвеститори да инвестират, беше трудно. В много от случаите цената на финансиране за корпорациите е под инвестирания капитал, което означава, че може да има повече стимули – Изключително важно е да се вземе предвид този фактор, за да насърчим инвестициите. На второ място, знаем, че цената на финансирането не е еднакво в Европейския съюз, което означава, че дискриминацията във връзка с финансирането на кредитния риск не действа по един и същи начин. Защо? Защото все още усещаме ефекта на суверенното финансиране в Европа във връзка с банковия риск. Та възниква въпросът как нашите корпорации ще могат да намалят този риск, като междувременно осигурим необходимото финансиране и същевременно увеличим инвестициите. Председателят, благодаря. Някой да иска да отговори? Номер 61. Не, 62. Искате да отговорите във връзка с чутото преди малко или не? По различна тема. Някой иска ли да каже нещо по тази тема? Как се правопощава суверенния дълг в корпоративното финансиране? Някой от панелистите? Не. Преминаваме нататък. 62 номер. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και κυρίε και κύριοι συνάδελφοι. Благодаря ви, господин председател. Скъпи колеги, бих искал да благодаря на двете дами, които направиха презентации преди малко. Чухме изключително важна информация. Европейската и световната криза означаваха, че Европейския съюз и държавите членки трябваше да се справят с проблема от ниски инвестиции. През 2007 година беше пика. На Към 40-50% беше процентът на инвестициите преди кризата. След това растежа се забави, което се отрази на развитието и на конкурентоспособността. Липсва достатъчно капитал, което означава, че Европа не може да има растеж и повече работни места. Господин Юнкер в своята презентация вчера говореше за основните стълбове или основните оси които биха могли да ни помогнат да намерим решение на проблема с Гърция. А именно той спомена реформите и инвестициите. Председателят на Европейския парламент, господин Шуц, говори от своя страна за огромната криза в Гърция. Криза дължаща се на многобройните бежанци. Всички знаем, че Европейската комисия възприе поредица от мерки, за да се насърчат инвестициите посредством европейския бюджет. Необходимо е да вземем предвид всички тези фактори, когато разглеждаме следващата възможност за решаването на проблема. Необходимо е да преодолеем пречките пред инвестициите. И Европейския фонд за стратегически инвестиции на господин Юнкер е съществена част от този план. Ще се опитаме да инвестираме в образователни структури, в възобновяеми енергийни източници и инфраструктури и така нататък. За тази цел се нуждаем от ясен подход в това отношение и да решим проблема с липсващите инвестиции. За съжаление, изключително малък е броят на инвестициите в Гърция. Трябва да се възползваме от предимствата на единния пазар, да намалим бюрокрацията и да бъдем решителни. Да действаме прозрачно и да се опитаме да се справим с всички препятствия пред инвестициите. Необходимо е да привлечем и частните инвестиции за да може европейските народи отново да живеят в проспаритет и да инвестират солидно. Така ще може да постигнем успех и в международен план. Същевременно ще се насърчи търговията, ще се насърчат инвестициите. Относно държавите с ниска, произво... с ниска цена на труда, ще трябва да се предприемат мерки в това отношение, защото само така ще има стабилност и просперитет за всички европейски граждани. Това ще се отрази добре и на всички държави, които бяха изправени пред безпредседентна криза, като Гърция, председателят. Европейския фонд за стратегически инвестиции, казахте вие, е съществен елемент от плана. Някой да иска да каже нещо в това отношение? Тоест, вие сте оптимистичен в това отношение. Нека да чуя и друго мнение за фонда за стратегически инвестиции. 154-то място, бихте ли казали името си? Брингост от немския Бундестаг. Също както гръцкия колега, така и аз смятам, че се нуждаем от повече частни инвестиции. Плана на господин Юнкер е важен, но той не може да замени частните инвестиции. А частни инвестиции може да има само ако е на лице доверие, само ако е на лице стабилност. Нуждаем се от правителство, което да действа решително. Аз идвам от доста благонадежна администрация. Много добре е, знае, че ще работя по-добре, ако моите работници не стъчкуват на всеки три седмици. Доверието в Европа има изключително голяма тежест, а за да постигнем такова доверие, ще трябва да решим проблемите с кризата. Колегата цитира миграционната криза. Тя засяга не само Гърция, но също и Германия и други държави. Ако желаем да имаме частни инвестиции, защото желаем да възвърнем доверието или обратното, ако искаме да имаме доверие, защото желаем да върнем инвестициите, първо трябва да се справим с кризата. Не трябва инвестициите да се насочват само към Балканите и Гърция. Първо ще трябва да решим проблема с мигрантите, след което да приложим изискваните от Брюксел реформи. Ето защо трябва да се възползваме от срещата на върха утре и в други ден, за да решим всеобщите ни проблеми. Председателят. Вие не смятате, че Фонда за стратегически инвестиции се отнася само до инвестициите. Вие говорихте също и за доверието. И така ще може да решим проблемите си заедно. Някой желая ли да добави нещо в това отношение по Фонда за стратегически инвестиции или девето място? Благодаря ви. Аз съм от Нидерландския сенат. Осъждаме необходимостта от частни инвестиции. И в отговор на казаното от колегата от Германия бих искал да кажа следното. Вие заявихте, че се нуждаем от доверие. Нуждаем се от това компаниите, които разполагат със средства, да ги инвестират. Това е в общи линии. А тези компании трябва да са уверени, че ще има необходимото търсене, за да продадат стоките или услугите които предлагат. Въпросът е как може да се инвестира и какъв тип инвестиции ни трябва, за да имаме приобщаващ растеж, който да осигури и търсенето утре. Така инвеститорите ще имат доверие в производството на стоките и услугите, които предлагат. 31 място, моля. Марис Лаури от Естония. Съгласна съм с колегите относно частните инвестиции. Те ще ни докарат търсения растеж. Когато говорим с бизнесмените, те заявяват, че те не са сигурни в бъдещето. Липсва доверие. Това се отразява и на бизнес средата като цяло. Това, което видяхме през последните години, беше, че бизнесът се притеснява от политическото положение. Нямам предвид само кризата с мигрантите, имам предвид това, което прави Русия и въобще всичко, което се случва. На първо време трябва да се справим с, с всички тези е, теми и да сведем до минимум риска. По-лесно е да се получат кредити и средства, ако сте голяма фирма. В Естония фирмите наистина са малки. Ако фирмата има 20 работника, тя е, се счита за нормална по размер в Естония. И за този тип фирми е изключително трудно да получат достъп до финансиране много е трудно да получат кредит, защото банките, които са международни, се притесняват от най-различни фактори, които не са пряко свързани с Естония, а с Европа като цяло. Така че и тези рискове трябва да разгледаме. Изключително добри презентации чухме преди малко и аз в качеството си на економист бих искала да обсъдя всички тези теми, които посочихте, за съжаление обаче нямаме достатъчно време. Продължавам да смятам, че трябва да помислим как бихме могли да сведем до минимум рисковете. Председател. Да, относно доверието и единното решение, всички сме единодушни. И от економическа и политическа гледна точка. Вие упоменахте и а, финансирането, което упомена госпожа Ван Хест финансирането на малките и средни предприятия. Има ли някой друг в залата, който би желал да вземе отношение в този смисъл? Заповядайте. Благодаря ви, аз съм Румен Гечев от Националния парламент на България. Две неща бих искал да кажа. Първо, частните инвестиции и публичните инвестиции са две различни неща – ако гледате на тях като на възможност за публично-частни партньорства, то тогава положението е съвсем различно. Ако изчисляваме публичните инвестиции като единица инвестиция, тя трябва да се сметне 3 или 4 пъти, за да може публична инвестиция да привлече към себе си частна такава. Проектите в областта на инфраструктурата и големите инвестиции в промишлеността – които са стимулирани от бюджетни планове, като плана на господин Юнкер, ще се отразят положително на растежа в Европа. На следващо място трябва да обърнем специално внимание на така наречените насърчителни банки. Е, всички говорите за частните инвестиции, за МСП. Казахте, че за МСП се отпускат различни е, лихви Европейската комисия, националните парламенти и правителствата трябва да обърнат внимание на тези банки, които трябва да се използват за двигатели, които да задвижат потенциал на малките и средни предприятия. Председателят. Какъв тип банки казахте? А, имахте предвид за малките и средни предприятия. Това са публични банки, които се финансират от частния пазар, но които отпускат кредити при специални условия специфични условия за малките и средни предприятия. Добре, добро предложение. Тук отпред някой вдигна ръка е, на 36-то място. Благодаря ви. Франческо Кариело от Италианския парламент. Е, ще говоря на италиански. Смятам, че предприятията в Италия за да инвестират, ще трябва да се сблъскват с по-малко бюрокрация. Инфлацията също трябва да бъде овладяна. Те просто трябва да се чувстват сигурни. Само така ще имаме и частни инвестиции. Според нас, планът на господин Юнкер, най-големият инвестиционен план на Европейския съюз, не позволява да се постигне този резултат. Може да бъдат привлечени частни инвестиции, но по никакъв начин не трябва да се стига до създаването на доминантни позиции на пазара на финансите. Не трябва да се повлиява и на конкуренцията. Ако се инвестира в частния сектор, ако се поставя акцента върху определен тип предприятия, това по-скоро би заприличило на държавна помощ към някои частни играчи. По никакъв начин няма да се улесни конкуренто... конкуренцията. От друга страна, предприятията може да решат, че не разполагат с достатъчно инструменти за инвестиране. Или с други думи, искам да кажа, че планът на господин Юнкер може да послужи за финансирането на публични инструменти, които от своя страна да привлечат частни инвестиции. Благодаря ви. Давам ви думата за обобщение. 203 място. Уруш Прикел от Словения. Радвам се е, за това, че никой от нас не си задава въпроса нужни ли са инвестициите или не. Всички сме единодушни, че се нуждаем от тях. Аз лично приветствам всяка инвестиция в инфраструктура. Необходимо е да инвестираме в сгради, пътна инфраструктура, жилища, железопътна инфраструктура, защото по този начин се насърчава мобилността. Приветствам идеята за инвестиции и в образователния сектор, защото тези инвестиции ще имат голяма възвръщаемост и тя ще се усети най-вече на трудовия пазар. Също време обаче трябва да си зададем някои въпроси и разбира се да потърсим отговор защо се нуждаем от инвестиции на първо място? Нуждаем се от тях, защото много говорихме за задлъжнялост, а определено желаем да намалим нивото на задлъжнялост. Това е предварително условие, за да може да се постигне растеж. На следващо място, във връзка с заетостта и социалната сфера. В това отношение е необходимо да намалим безработицата и да увеличим заетостта. Как бихме могли да го постигнем? Смятам, че частния сектор и публичния сектор заедно трябва да инвестират. Не ми е много ясна ползата от публично-частните партньорства – не зная дали всеки път трябва да се инвестира в подобен тип партньорство. И на следващо място. Трябва да си отговорим на два въпроса. Трябва да бъдем реалисти относно това, което очакваме от инвестициите. Не може да очакваме възвръщаемост веднага. Някои инвестиции ще изискват доста дълго време преди да получим възвръщаемост от тях. На следващо място, държавния и банковия сектор трябва да улеснят инвестициите. Банковия сектор носи отговорност за финансовата криза от 2008 година, така че той трябва да бъде проактивен. Необходимо е да се улеснят инвеститорите, като се предложат ниски лихвени проценти а, относно отговорността на държавата, държавата трябва да направи така, че да се намалят данъците и таксите за инвеститорите. Разбира се, трябва да се намали и бюрокрацията, доколкото е възможно. Благодаря. Last one for... Благодаря. Последният, който ще се изкаже е господина отпред. Да, за вас става въпрос. 283. И след това ще помолим ораторите да реагират. Аз съм Иго Пименов от Латвийската република, от СИМА, Националния парламент на Латвия. Говорим за банки, които могат да бъдат създадени от името на държавата. Защо не говорим за такива държавни банки? което като цяло не е забранено от европейското законодателство. За тази цел обществените средства трябва да бъдат инвестирани в банките и това ще позволи с помощта на тези банки да имаме много повече приток на тези пари към економиката. това няма да създаде никаква инфлация, защото грантовете ще се използват за развитие, няма просто да бъдат изразходвани. И това е много важно, за да речем страни като Латвия. И накрая това ще бъде една, един ефективен начин да запазим конкурентоспособността на държавата по един практически начин. Нека ви напомня, в Латвия Ситуацията изглежда много подобно на ситуацията в Германия след Втората световна война. Тогава, предприяти... Тогава предприемачите не са имали пари, сигурност, но са произвеждани една трета от нивото от 93-та година. Имало е много банки, които са били държавни или общински. Мисля, че за да излезем от кризата, една от важни, един от важните елементи за стартиране на инвестиции в економиката са именно тези държавни банки. Благодаря, казва председателя. Нека помоля нашите оратори да се изкажат сега. Чухме много неща за инвестициите, за нивото на доверие. Също така чухме и предложения за държавни банки, които да финансират малки и средни предприятия. Затова ви давам думата. Благодаря, благодаря на колегите за чудесните коментари. Дискусията протече много оживено. Искам да коментирам въпросите за доверието и увереността. Голяма част от тези липса на инвестиции се обяснява с липса на доверие. Това е което видяхме и в нашето проучване. Това е една от причините компаниите да не инвестират тази несигурност. Така че това, което наистина е необходимо в еврозоната е да се справите с проблемите, които са пред вас. Кризата с беженците, моля ви, не позволявайте на Шенген да се срине. Това не е необходимо. Ако погледнем цифрите от последните години, бихме могли да ги интерпретираме така. Някои от тях са много трудни за обяснение. Трудно е да се разбере защо са такива, каквито са. В момента лихвите са много ниски заради обесценяването на еврото, а също така и заради ниската цена на петрола. Всъщност последната година растежа в еврозоната трябваше да е с 1% повече, но не е така. Ако се върнем 15 години назад, има само процес, има само период от 5 години, знаете, за е последните 50 години, период от 5 години, в който растежа е бил равен или по-нисък от растежа в БВП, но последната година беше такава година, също времено нямаше рецесия, както е било в а, другите случаи, в които е имало съответствие между БВП и лихвите. Освен това, разбирам онези от вас, които казаха, че трябва да се засилят частните инвестиции за несигурността. Миналата година дори в САЩ американските компании можеха да инвестират двойно повече от това, което реално инвестираха, възоснова на наличните средства в предприятията. Става въпрос за инвестиции без необходимост от кредитиране, но това, обяснява именно, това се обяснява именно с тази липса на доверие. Какво да направим в еврозоната? Една от нещата, за които аз говорих, беше засилване на единния пазар. Гледаме на нещата от гледна точка на сектора на услугите. Трябва да има по-амбициозно изпълнение на директивата за услугите това ще доведе до 0,6 до 2% повишаване на БВП, а това е само част от економиката, така че по-доброто функциониране на вътрешния пазар, неговото засилване е това, което наистина е необходимо. Говорихте за енергийния съюз, паричния съюз и също така цифровия вътрешен пазар. Благодаря, казва председателя. Нека да говорим малко повече за засилване на вътрешния пазар, след като чуем и другия оратор. Благодаря. Съгласна съм с ОСР за това, че доверието и увереността са важни елементи, както казах и много от изказвате се колеги. Има разлики в Европейския съюз. Някои страни по-бързо успяха да възстановят доверието от други, така че не навсякъде картината е тъжна. Ако работите добре, получавате награда. Това е оптимистичният поглед. Каквото и да правите, няма панацея, трябва да правите много неща и тогава ще има синергичен ефект по отношение на частните инвестиции, разбира се, частния сектор трябва да види възможност да продава своите стоки или на местния пазар, или навън, самото премахване на бюрокрацията може да помогне по отношение на кредита. Дори да има световен пазар, трудно е да се получи кредит и ако видите Европейския съюз прямо американския подход при изправене с банковата криза, има много основни разлики. В САЩ нещата бяха разчистени доста бързо, а в еврозоната това е отне по-дълго време. И също така се налага, според мен, все още да се разчистят част от банките. Не се колебайте, направете го бързо. В момента, в който нещата с банковия сектор се оправят, то банките могат да започват да отпускат кредити, което е нещо, което очакваме с нетърпение. Що се отнася до кредитирането на малки и средни предприятия, това е проблем, който съществува и в Нидерландия. Не е лесно да се справим с този проблем. Обикновено тези предприятия са по-рискови, така че не е много лесно и ефтино да им се даде кредит. Освен това, кредитите, които те взимат са за по-малки суми, което струва по-скъпо. Същевременно не бихме казали, а, че единствения вариант са държавни предприятия, които да им предоставят кредит. Ако това се случи, пак трябва да е по ефективен начин, защото риска трябва да бъде оценен и инвестициите трябва да бъдат там, където има най-голяма възвръщаемост. Може да се организират държавни предприятия по различен начин, но не искаме да предоставяме кредит само на тези неща, които се харесват на политиците. И казвам политици без да искам да ви обидя, а там, където има смисъл. Много е трудна тази задача и до момента никой не е разрешил успешно. Благодаря ви. Благодаря, казва председателя. И това беше последната бележка за държавните банки, която вие направихте. Тя много отговаря на направената бележка на колегата отпред, че а, този вид капитал всъщност подрива частния капитал. Някакви а, бележки по това, което чухте. Аз съм от Нидерландския сенат, казва оратора. Колкото повече слушам дамата от ОИСР и а, колегата от бюрото. Това, което ми прави впечатление е, че единния пазар и интеграцията са в сърцето на Европейския съюз. И когато говорим за предприятия, те гледат мащаб по отношение на пазара и има определени региони, които никога сами по себе си не биха могли да привлекат инвестиции. Инвестициите отиват в центъра и ще може да се разпространят към периферията, ако нещата се хармонизират. Тогава всички ще могат да извлекат по-голяма полза по по-съществен начин. Така че хармонизацията е първото нещо, което трябва да се случи. И когато изслушах плана на господин Юнкер, трябва да има един допълнителен план Юнкер Плюс – който да се фокусира върху вътрешния пазар. От 2009 година този процес се забави и много се радвам, че беше повдигнат от ораторите на президиума, защото трябва да работим по това. Добре, а какво можем да направим за това? Госпожа Кивиния ми беше много ясна и каза, че като цяло реформите за хармонизация вървят надолу, така че имаме призив за действия и то бързи действия. Давам ви думата. Мисля, че структурата на Европейската комисия, Европейската бюрокрация, колкото и да ги критикуваме, могат да хармонизират директивите в други области, директивите за обслужване. И те биха могли да го направят, ако има и политическа воля. Окоръжавам ги да направят това други мнения по отношение на засилване на хармонизацията и задълбочаване на вътрешния пазар? Някой друг, който би искал да се изкаже? 149-та банка, заповядайте. Здравейте! Аз съм от Чешката република, от Сената. Искам да се върнем към ЕФСИ и този тип инвестиционна стратегия. Нашия Сенат смята, че това е един добър инструмент, с който да може да се увеличат публичните инвестиции с частни средства. В, нашата, в нашия регион имаме индустриални зони и това стимулира чужите инвеститори, но и това не би било достатъчно в рамките на всичките страни в Европейския съюз да се местим в зоните, индустриалните, промишлените зони на други страни. Ние искаме да поканим, да речем, Южна Корея да бъде и нашия инвеститор, да произвеждаме Citroen, Peugeot и други страни, какво точно ни харесва в FC? Говорихме си кой какво би искал и аз ще ви кажа. Според нас трябва да има критерии за прозрачност по отношение на допустимите проекти. Онези проекти, които могат да бъдат финансирани по FC на национално ниво и също така на европейско ниво. Освен това, трябва да има и ясни прозрачни критерии когато се подбират проектите. Това, което трябва да се отчете, е дали това би могло да съответства на други тематични програми, да речем Хоризонт 2020 и така нататък. Нашата страна е малка, но за нас това е разумно. Ние пишем често писма до Европейската комисия. Подкрепяме рамката на ЕФСИ за периода до 2020 година и се надяваме, че това ще подобри растеж на европейската економика. Благодаря. Виждам, че ясно изразихте своята подкрепа. Някой друг, който би искал да каже нещо за ЕФСИ или а, за друга от нашите теми, кажете и как се казвате, от кой парламент сте. Аланис Фан от Финландския парламент. Чудесни презентации чухме тук от колегите, наистина. Инвестициите имат основна роля, те ще подмогнат възстановяването и растежа на Европа. Стигаме до въпроса с доверието. Дали имаме достатъчно увереност, за да почнат да идват при нас инвестиции, бих говорил за биоекономиката и чистите инвестиции. Започнахме да работим по тях и ми е интересно какво смятате вие за тях. Смятате ли, че Европейския съюз трябва да инвестира така, че да отчете измененията в климата, биоекономиката и чистите инвестиции? Добре, въпросът го разбрахме. Дали трябва да се инвестира специално в чисти технологии. Нашите колеги тук на презима ще могат да отговорят след като чуем и последния колега. 347. Уважаеми колеги, аз съм представител на Унгарския парламент и искам да говоря за правилното съотношение между заеми и грантови схеми. Ние смятаме, че подходящ европейски подход за засилване на инвестициите трябва да гарантира добро съотношение между заеми и грантове. Грантовете помагат на по-малко развитите държави членки да достигнат останалите и спомага сближаването. В Унгария имаме економически план за възстановяване – който беше представен през 2014 година. Ние също така приветстваме целите на Европейския фонд за стратегически инвестиции. Смятаме, че грантовите схеми трябва да останат в допълнение към заема, защото имам сериозни разлики между нивото на развитие на различните държави членки, за да можем да гарантираме сближаване защо трябва да имаме грантови схеми. Ние финансираме, извинявайте, приветстваме EFSI и искаме да го използваме като допълнителен финансов инструмент. Много колеги казаха и ние сме съгласни, че процеса за финансиране и подаване на заявление трябва да бъде упростен. Аз сега ще се обърна към колегите на президиума, казва председателя, за да реагират на това, което чухме. Първо чухме коментари за прозрачността на FC и за критериите, които ще бъдат прилагани. Втория въпрос засягаше за това дали FC трябва да инвестира в чист бизнес. Госпожа Кивинями, благодаря по отношение на чисти технологии, биоекономика, така наречената кръгова економика се отнасят за целия Европейски съюз, виждаме много потенциал, особено когато си мислим за КОП-21 и споразумението от Париж преди няколко месеца. Това е сериозно предизвикателство пред целия Европейски съюз, за да можем наистина да постигнем всички цели, които бяха договорени. Това няма да се случи само тук в Европа, разбира се, другите страни също трябва да постигнат своите цели. Като цяло в световен мащаб има много потенциал. Мисля, че комисията беше сериозно активна по отношение на биоекономиката, кръговата економика и се опитва да окоръжи държавите членки да създадат среда, в която този тип економика наистина може да разцъфти това е един от бъдещите пътища. Що се отнася до FC, не искам да навлизам в подробности, защото тук нещата много зависят от Европейския съюз, дали ще има грантови схеми или не, как ще бъде структуриран. Това, което обаче искам да кажа, е, че FC трябва да даде добавена стойност, да генерира инвестиции, които имат по-висок риск от финансирането от Европейската инвестиционна банка, така че да има нещо, което да е добавена стойност за Европейския съюз, то да се струва и също така да привлича частния сектор и частното финансиране. Струва ми се, че това са критериите, които трябва да бъдат изпълнени. И след това Някои от вас говориха за приобщаващ растеж. ОИСР работи много по темата за приобщаващ растеж. Какво имам предвид тук? Когато казвам, че трябва да има либерализация на пазара, да има структурна реформа на пазара на труда, когато го кажем това, казваме, че са необходими политики политики, социални политики. Трябва да се погрижим за онези, които заради промените в пазара загубят своето работно място, някои предприятия ще банкротират, но служителите, собствениците трябва да получат обучение, за да е сигурно, че след това те ще могат да намерят своето място в пазара на труда. Така че много е важно да се грижим за образованието, обучението на хората, за цялата система на иновации. Това е нещо, което също трябва да бъде взето предвид при така наречения приобщаващ растеж. Благодаря. Давам думата на госпожа Ван Хест. Благодаря, господин председател. Напълно съм съгласна с колегата от ОИСРА. Искам само да добавя две неща. По отношение на промяната на устойчивата економика, мисля, че е много важно да гледаме не само инвестициите, но и всички законодателни политики и политики в областта на околната среда. Мисля, че схемата за търговия с емисии в момента не работи добре. Трябва да разгледаме и инвестициите и да гарантираме по-добро функциониране на тази схема за търговия с емисии. В Нидерландия ние направихме анализ разходи ползи на част от тези инвестиции. Това не излезе много благоприятен, защото точно тази схема за търговия с емисии подкопава всичко. Така че нещата трябва да бъдат разгледани съвместно. Другата тема приобщаващия растеж, разбира се, голяма част от дебата е свързан с нарастващото неравнопоставеност, а тя се получава защото непрекъснато се търсят по-високо образовани хора, отколкото се произвеждат образователната система. Всъщност образованието е оръжие с двоен ръб – същевременно помага а, на хората да се намерят по работа и увеличава неравнопоставеността. For... Значи, вие смятате, че трябва да излезем извън рамката на инвестициите. Има много призиви за ускоряване на преструктурирането на економиките. Говорихте за образование, говорихте за схемата за търговия с емисии, някакви последни коментари от делегатите? Страни от инвестициите, страни от ЕФСИ. Е, има ли нещо друго, на което трябва да заложим? Значи имате право да, да кажете каквото сметнете за необходимо. Ето, виждате, че не става дума само за инвестиции. На какво трябва да заложим? Господина тук отпред. Имам въпрос относно публичните инвестиции към госпожа Киви Ниеме. Вие защитавате повече е, публичните инвестиции, а холандската ви колега е скептична. В е, Холандия имаме изискване, минимално изискване за възвръщаемост 4,5% за публичните инвестиции. Това се дължи поради рисковата премия от 3%. И ето защо за много от данакоплатците много е, проекти не са е, не си заслужава да, да се инвестира в тях. Съгласни сте с тези 3% и как това се връзва с идеята, че трябва да има повече публични инвестиции, за да се насърчи растежа. Господин председател, когато говорим за краткосрочни мерки, ако те се приложат като съвместни мерки в цялата зона, ще има тласък за растежа. Но инвестициите не трябва да са инвестиции просто защото трябва да се направи нещо. Не трябва да са самоцелни. Трябва да се оцени въздействието в дългосрочен план и въздействието върху економиката. Така че трябва да има възвръщаемост, достатъчно висока възвръщаемост и трябва да се види след няколко години е, каква ще е възвръщаемостта. Понякога може да се стигнем до там, че да се окаже, че част от инвестициите е, е трябвало да бъдат направени на по-ранен етап, но, но критериите не трябва да се снижават в никакъв случай. И също времено, естествено, трябва да има структурни реформи. Това обаче не е основното ми послание. Основното ми послание е, че трябва да има структурни реформи, на европейско ниво и на европейско ниво трябва да се задълбочи освен това единния пазар. Значи трябва да се работи по-бързо. Някой друг, някой от делегатите иска ли да каже нещо? Номер 41, вдигате ръка, заповядайте. Аз съм от австрийския парламент. Един коментар Инвестициите са важни, но най-важното нещо е растежа. Имаме нужда от инвестиции, за да има растеж. Няма да има обаче инвестиции от страна на бизнеса, ако няма търсене. Има много банки, които искат да отпускат заеми, но няма търсене компаниите не, не търсят заеми, защото няма покупателна способност. Ето защо трябва да повишим покупателната способност на населението. Това е точно толкова важно, колкото всичко останало. Тогава се появява и търсенето на инвестиции. Имаме нужда от увеличаване на продажбите, на износа. Тогава ще има и търсене от страна на бизнеса на кредити. Искам да поздравя господина от Латвия, който говори за държавните банки. И той попита откъде да дадат парите за инвестиции, защо винаги трябва да се обръщаме към частните банки. Разбирам, че някои смятат, че банките трябва да дават пари на държавата, но системата не работи така. 95% от банките са, 95% от заемите са от частни банки. Държавните банки могат да направят нещо, емитират се облигации, например, но това са пари на дънакоплаците. Една държавна банка би могла да финансира инвестиции. Това ще доведе в крайна сметка до дивиденти за гражданите. Вместо постоянно да се емитират облигации, можем да говорим за някакви малко по-нестандартни инструменти, като облигации, обвързани с растежа на БВП. Защо да не се процедира по този начин? Може би вие или колегата от Латвия можете да ни кажете дали не се предвижда нещо подобно. Чух ясна подкрепа за, за колегата от Латвия. Имаше други колеги обаче, които клатаха глава, казаха не искаме нещо подобно, значи добре е, че поне по нещо сме несъгласни. Предлагам да приключим заседанието, да приключим дебатите. Преди да дам думата на Томас Хендъл отново, искам да кажа няколко думи за темите, които обсъдихме тази сутрин. Томас ще говори за сесията след обеда. Тази сутрин говорихме за сближаването на економиките на държавите членки на ЕС. Струва ми се, че има едно споразумение между нас, че ако економиките се сближат, ще има и успех в економическия и паричния съюз. Говорихме за правилата, говорихме за мерките, които трябва да се вземат, говорихме за това кой трябва да следи за спазването на е, правилата, говорихме и за това как да се контролира този процес и как да се управлява той по един демократичен начин. Доклада на петимата председатели дава някакви насоки за бъдещи инициативи, то обаче поражда и нови въпроси и нови дилеми. Независимо от това какви економически и политически предизвикателства ще има пред нас в близко бъдеще, те ще бъдат общи за всички нас и както каза един от делегатите, всички проблеми трябва да се решават заедно. Ето защо дебати като днешния ни дават възможност да намерим общ подход. И аз съм убеден, че размяната на мнение, подобна на тази от днешния ден, е изключително важна, за да се стигне не само до економическо сближаване, но и до политическо сближаване. Преди да дам думата на съпредседателя на следобедната сесия Томас Хендел. Искам първо да му благодаря и да благодаря на Европейския парламент за това, че беше домакин на тази среща. И може би и вие ще аплодирате. Уважаеми колеги, така стигаме до края на междупарламентарната конференция за 2016 година. Това е първата част на това събитие. Няколко коментара. Естествено, няма как да обобщим абсолютно всичко, което обсъдихме през последните два дни. Знаете, че аз съм председател на комисията по заетост в Европейския парламент, затова искам да направя няколко коментара, които са важни за всички нас. Една четвърт от европейското население живее под прага на бедността. Аз смятам, че това е основният ни проблем. И когато говорим за политика на инвестиции, това трябва да е основният проблем пред очите ни. Не казвам, че трябва да проявяваме догматично за това дали инвестициите трябва да са публични или частни. Но инвестициите по плана EFSI, по плана Юнкер, например, на европейско и на национално ниво, трябва да бъдат насочени най-вече към създаването на работни места – работни места, които ще дадат възможност на хората за достойно съществуване, без да разчитат на помощи от държавата. Аз мисля, че подобни инвестиции би следвало да бъдат обвързани с квалификациите, необходимите квалификации на трудовия пазар. В Европа има огромна пропаст между квалификациите и онова, което се търси. Да вземем за пример информационните технологии. Различни представители на научните среди и на бизнеса говорят за четвърто поколение е, умения, тези умения трябва да бъдат гарантирани по някакъв начин и хората трябва да имат необходимите познания, за да заемат празните места на трудовия пазар. И на следващо място, нещо, което е малко по-тревожно, много се говори за бюрокрацията. не един и двама колеги говориха за нея, затова бих искал да отправя една молба към вас. Нека да не обвързваме с лека ръка бюрокрацията е, с трудовото законодателство. Имаме 28 различни е, трудови законодателства и социални законодателства. Е, много от социалната защита обаче, която имахме в миналото, сега не съществува. По-конкретно в Гърция, например. Бих искал да, да ви предупредя за нещо. Ако искаме Европа да е устойчива на бъдещите сътресения, трябва нашите усилия да са насочени към това хората да вярват в Европа да ни подкрепят като политици. Защото в момента хората губят вяра и то не само в Европа. А въобще нямат вяра, губят вяра в политиката и в демокрацията. И тогава ние ще трябва просто да се откажем от онова, с което се занимаваме. Следващия път ще имаме среща в Братислава. Колегите от Словакия са планирали през октомври конференция с характер подобен на днешния. Искам да пожелая на всички вас приятно и безопасно пътуване към дома. Надявам се, че ще си запишете и ще помислите върху